Innanzitutto diamo il benvenuto. Първо, искам да кажа добре дошъл на господин Фиго, специален посланник за насърчаване на свободата на вероисповедания извън Европейския съюз. На 24 юни 2013 година съвета за външна политика прие насоки за насърчаване и закрила на свободата на изповядане на религия. Парламентът винаги е подкрепил и религиозните малцинства. През февруари 2016 година приехме резолюция по този въпрос – кой, в която беше споменато опита на ИДИЛ да унищожи религиозни малцинства. Подкрепяме и позицията на специалния посланник за насърчаване на свободата на вероисповеданията през марта 2016 година. Председателят Юнкер назначи господин Фиго на тази длъжност като специален посланник – за свободата на вероисповеданите извън Европейския съюз. Европейският парламент наблюдава внимателно положението с религиозните младсинства. Приехме поредица от резолюции срещу нарушаването на човешките права. Благодаря за това, че се озовахте на нашата покана. Като имаме предвид вашата работа по време на посещенията и мисиите в Ирак и Судана. Знае, че ще бъдете в Египет и в юго Азия и се надявам да ни представите положението по този въпрос в момента, какво сте установили на място и какво ще направите благодаря. Господин председател, Радвам се, че съм сред вас. Надявам се, че няма да отнемам много време от времето за дискусия. Благодаря за поканата и можем да заедно да помислим за значението на свободата на вероисповеданията. Вие описахте накратко решението по този въпрос във връзка с положението в света, с акцент върху Судан и Ирак. Да, решението на Европейската комисия беше миналата година, след като парламента единодушно гласува една категорична резолюция срещу масовите зверства срещу язидите и християните и етническите малцинства на териториите, на иди ИДИЛ. Терминът геноцид не се използва често по-настояще, но беше установено, че това, което се прави там, съставлява геноцид не само по Европейският парламент, Съветът на Европа, Британският парламент, Австралийският парламент. И трябва да заявя, че трябва да кажем, да казваме повече, отколко, освен да представяме тези позиции. Всъщност, свободата на вероисповеданията като инструмент е един от ефективните механизми за превенция. Има много примери за подобни жестокости през миналия век. Общо след сме слаби по отношение на закрилата на жертвите и за наказване на извършителите. За това е <clears throat> много важно да имаме конкретна политика по този въпрос, съответно представителство и инструменти за закрила. Радвам се, че имаме насоки в външната служба на Европейския съюз има една група в Европейският парламент беше прият доклад по този въпрос. Има представител в комисията. Държавите членки са определили една група за контакти от дипломати по този въпрос и участие в международните платформи, където се обсъжда този въпрос. И така, какво да се направи и как. Свободата на вероисповеданията в света, за съжаление днес, е нещо, което се ползва като свобода от е, малцинство от световното население. Ако направим сравнение, положението е тревожно, а тенденцията е отрицателна. Много държави ограничават свободата на